парламент и Камерата на представителите, например, в Индонезия, в Етиопия, в Нью Йорк се разкриват представителства на Европейския съюз. Това означава, че за пропаганда ще се разходват нови милиони евро и ще се разгръща една цяла армия от длъжностни лица, И сега за Брекзит. Този доклад разглежда различни сценари и защо не. Сега като говоря, политиците във Вестминстър не знаят как да се изпълнят резултатите от референдума. Имаше мандат от британския народ за референдум. И Хората в Обединеното кралство искат Брекзит. Ще ви кажа, няма да обвинявам Европейския съюз за това, което правят политиците в Уестминстър, които не знаят какво да направят. Това е тяхна грешка, а не ваша. Relief, какво облегчение, господин Какво Арнон? облегчение, господин Арнон? Дали ще приемете въпрос по синята карта от господин Рубик? Äh, Благодаря. Е, въпросът за седалище на Европейския съюз е, е, парламент е съвсем оправдан. Според Лисабонския договор и римските договори има съгласие по този въпрос и седалището на парламент е Страсбург. Не разбирам тази критика. Защо въобще се поставя под въпрос седалището Страсбург за парламента? Е, нищо общо няма това с... Е, с... Колкото до Брексит, е, не знае как ще върват нещата. След няколко часа ще знаем дали ще има твърд Брексит или е, пълен хаос. Много ни е интересно е, да видим, да проследим как ще се развият събитията в Уестминстър. Благодаря. Госпожо председател, много е трудно да се отговори на въпрос, който не завършва с въпросителна. Съгласен съм, че има хаос в Уестминстър. Очаквам от политиците в Британския парламент да вземат решение да поемат водеща роля при изпълнение на желанието на народа. Що се отнася до пътуващия цирк между Брюксел и Страсбург, мисля си, че е ясно какво искам да кажа. Системата не работи след като парламентът няма елементарни демократични правомощи да решава къде ще работи. Господин Ортуи за две минути. Госпожо председател, скъпи колеги, е, парламентарната демокрация няма цена, но тя е доста скъпа. Е, редица членове на комисията за бюджет е, се опитват да гарантират така стриктно ползване и разпределение на еврото, с което, с, с, с което разполагаме. Сега, наистина, моите почитания на Владимир Манка, който е изготвил този анализ на бюджета за парламента, направил го е с много страст, с е, с много ангажираност и свършил отлична работа. Стриктното управление на бюджета на парламента предполага органите на парламента да преговарят в срока, който следва е, приемането на европейския бюджет. Този вод е, всъщност ще бъде потвърден през октомври. Какво впечатление създаваме ние с работата си в бюджета? От петте години, в които работя тук, всяка година имаме проблем един бюджет създаваме, който отразява политиката решена, определена и формулирана от бюрото. Свързана е с ефективно управление на институциите, с създаване на работни места. Отговора, който е, на този на въпросът за бюджета обикновено е такъв, че групите нямат възможност за избор. В следващата, е, следващия мандат би трябвало тази е, неяснота, тази двойственост е, да бъде премахната. За във връзка и с финансиране на недвижимото имущество. Политиката ни по недвижимото имущество наистина заслужава сериозен размисъл. Наистина, моите почитания на докладчиците, докладчиците в Сянка също, аз се, ги поздравявам за свършената работа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. В процедурата на спознани изказвания имам един колега, господин Косталдо. Имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, искам да кажа, че за съжаление бюджетът за следващата година не е удовлетворителен, особено в година на евентуален Брексит виждаме увеличаване на разходите. Неколкократно като член на бюрото съм, съм възразявал например, срещу някои решения. Нови сгради, например, които са много скъпи. Освен това, огромните разходи, свързани с трите седалище. Това е символ на уважение към страните, от които се иска допълнителни економии. Тези три седалища ще ни струват 1 милиард през следващите три години. 350 милиона за партии и фундация, астрономическа цифра. Е, гражданите ще ни поискат сметка за тези разходи. Дебатът приключи. Гласуването по доклада ще бъде утре. Е, следващият, е, следваща точка в дневния ред е доклада на господин Дантен качество на водите, предназначени за консумация от човека. Давам думата на докладчика Мишел Дантен. Господин председател, господин комисар, господа докладчици в сянка, господа депутати. Близо 40 години Европейския съюз работи по законодателство за питейната вода. Напреднали сме в значителна степен. Този мандат всъщност направи първата преработка и сега предстои нова, която почива върху научните факти, за да и която трябва да бъде, които трябва да бъдат преведени в съответните норми за качеството на питейната вода. Напреднаха и знанията, свързани с а, а, оценка на риска, като се вземат предвид, е, се вземат предвид и достъпа на хората на, до е, качествена вода. Тази директива, която всъщност преразглежда параметрите, пре, предлага нов начин на оценка на риска с цел да се е, избегне в максимална степен риска от замърсяване на водите. Ще се даде, дадат повече отговорности на обществеността, ще се определят съответните параметри и ще се е, осигури по-добър достъп до води. Всичко това трябва да стане на поносими цени. С ясен график, въпреки работата, е, която е свършена, е. Европейския парламент е, наистина отговаря на е, очакванията на гражданите и успя да излезе с този документ преди края на е, този мандат. За съжаление, забавенето на текста в съвета ни дава възможност днес да бъдем доволни от постигнатото. Напротив, положението е доста деликатно, тъй като не можахме да е, стигнем до е, един одобрен от е, триалога текст. Аз приветствам усилията да се компенсира бавенето, забавенето в съвета но въпреки това парламента не успя да. нямаше достатъчно време, за да си свърши работата преди изборите. Този доклад е важен от политическа и техническа гледна точка за гражданите. Той предстои да бъде подложен на гласуване след първи прочит и по време на... И всъщност финландското председателство предстои да ревизира този проект. Благодаря отново на докачите в Сянка за усилията и благодаря на нашите сътрудници и службите на парламента за свършеното. Благодаря ви и на вас за работата. А сега комисаря Врамополос има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал от сърце да поздравя докладчика господин Тантен и докладчиците в Сянка за усърната работа, извършена във връзка с, с проекто Директивата за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Разбира се, комисията приветства факта, че измененията на парламента са свързани с основните елементи в нашето предложение. Същевременно, времено, Съжалявам, че поради бавния напредък в съвета не, не беше възможно да се стигне до междуинституционално споразумение преди европейските избори. Искам да напомня, че основната цел на нашето предложение е да гарантира безопасността на питейната вода в Европейския съюз за 21 век. Трябва да сме горди, че днес повечето от хората, живеещи в Европейския съюз, има достъп до високо качество на питейната вода с най-високи стандарти в света. И ние следва да запазим и дори да подобрим тази ситуация чрез по-стриктни стойности за качеството на водата. Миналата седмица отбелязвахме Световния ден на водата и темата беше никой не трябва да бъде изоставен. В нашето общество никой не трябва да бъде забравен. И директивата за питейна вода предвижда и най-уязвимите сред нас да имат достъп до чиста вода. И това отговаря на нашата стратегическа цел. Това отговаря на първата гражданска инициатива, в Европейския съюз, подкрепена от почти 2 милиона хора, право на вода. Тя беше подкрепена от много организации и също от Европейската комисия. Предложението ще подобри ситуацията на 2 милиона души в Европейския съюз. Предложението на комисията за достъп до вода е и важна стъпка в посока постигане на цел номер 6 от целите за устойчиво развитие. Приветствам подкрепата от страна на Европейския парламент за осигуряване на достъп за всички. Това също така е важно за постигане на съгласие между двамата законодатели. Както знаете, съвета на 5 март постигна съгласие по общия подход. И беше намерено деликатното равновесие, свързано с изискванията за достъп до вода. Някои държави членки наистина се противопоставиха на това на европейско ниво да се регламентира достъпа до вода. Знам, че за разлика от това, мнозинството в Европейския парламент, който е дом на европейските граждани, иска този въпрос да се уреди на европейско ниво. Освен това, Съветът предлага член 10а и това предизвиква загриженост от страна на Европейската комисия. За това, като запазваме нашата позиция за междуинституционалните преговори, комисията заявява, че иска да продължи да анализира загрижеността, изразена във връзка с този член и ще ви съобщим за резултатите от този анализ своевременно. Искам да ви уверя, че комисията е ангажирана с полага на максимални усилия да подкрепи следващия парламент и предстоящите харватско и финландско председателства, за да може да сфинализира процес подобряване на директивата колко се може по-бързо. Също така, като честен посредник при преговорите, комисията ще утвърждава важните цели в това предложение, кое, които смятам, че всички споделяме. Безопасната питейна вода е важна за всички европейски граждани. Това е нещо, което е важно за всекидневния им живот. Затова призовавам парламента да подкрепи целите на комисията, още по-добре да се защитава здравето на нашите граждани чрез въвеждане на стриктни стандарти за опазване на здравето и да се осигури по-добър достъп до водата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми депутати, за вашето внимание. Благодаря ви, господин комисар. Господин Лиза за три минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Питената вода е най-добре контролираното хранителен продукт в целия Европейски съюз. Това е наше задължение, особено сега, когато трябва да следваме последните резултати на научните изследвания, за да гарантираме още по-безопасно качество на нашите води. Ние подкрепяме тези усилия би трябвало да направим така, че в е, това предложение да се ползват и малките е, предприятия, а не само е, крупните, защото в крайна, среща, в крайна сметка това се отразява на джоба на Да разходите за малките е, водни централи също трябва да е, бъдат в е, съответните рамки. Добра идеята, че на много места в Европа има безплатен достъп до питейна вода, на публични места, на открити пространства. Добре е също така, ако в заведенията се предлага безплатно питейна вода. Това е хубаво за гражданите и е, мисля, че ще вземем предвид гражданската инициатива в това отношение. Това спестява и ресурс, е, защото минералната вода е, се превозва на стотици хиляди километри. Това означава замърсяване на околната среда, и, е, както самите лекари казват, не е препоръчително да се пие непрекъснато минерална вода, така че е добре да се е, сменят водите, които пият хората. Но, е, скъпи колеги, не всичко, което ние намираме за добро, не всичко, което е добра идея, се предписва е, е, по същия начин от Европейския съюз е, и е, ние от НП е, сме на мнение, че е, компромиса, който бе постигнат в съвета е доста разумен и е, очакваме добри резултати от тристранните преговори. Това е пътя, по който може би по-добре и по-лесно ще постигнем целта, което пък ще тушира антиевропейските настроения. Благодаря най-сърдечно на Мишел Дантон. Е, за съжаление, той няма да се кандидатира повече за Европейския парламент, но свърши чудесна работа по много други досията и по това. Скъпи Мишел, благодаря ти за свършената работа и ти желая всичко хубаво в е, бъдещата кариера. Аз се присъединявам е, към вашите любезни думи. Сега 3,5 минути, господин Палмар. Благодаря, госпожо председател. Най-напред и аз искам да се присъединя към благодарностите към господин Дантан за координацията му и усилията по досието. Благодаря и на докладчиците в сянка от останалите политически групи. Искам да благодаря и на служителите и на асистентите, които работиха в продължение на дълги месеци по, различни, по е, множество сложни въпроси. Различни организации и заинтересовани лица се свързаха с нас в хода на работата ни. Благодаря и на тях за ангажираността и интереса им. И аз е, мисля, че броят на заинтересованите лица, които участваха, говорят за мащабите на проблема. А, имам. Искам да кажа няколко думи и за членовете на кампанията Право на вода, които водят кампания. И аз мисля, че текста е по-добър и е, предложенията на моята група бяха подкрепени. Жалко е, че на съветът му беше нужно толкова време, за да излязат с позиция. Това означава, че не можахме да започнем дискусии е, в на тристранна основа. Надявам се това да стане през следващия мандат. И се надявам, че следващият мандат, независимо от състава си, ще надгради върху това, което ние направихме. Можехме, и ние ли да, можехме ли ние да постигнем? Да. Но това, което постигнахме е важна стъпка напред не би било приемливо съвета или новия парламент да разводни а, нашето предложение, защото това досие е свързано с наука, технологии. Целта е водата, която пием, да е безопасна и от високо качество, но също така третира един изключително важен въпрос, свързан с равенството и социалната справедливост. Неприемливо е в 21 век да има хора в Европейския съюз, които да нямат достъп до висококачествена и безопасна питейна вода. И това е свързано с ангажимента на парламента да отстоява основните права на човека. И това беше в е, центъра на подхода на нашата група. Колеги, може би за мен това е, е последното досие, по което работя в е, този мандат. Радвам се, че става дума тъкмо за това досие. Това е директива, която има значение за всички в ежедневието им. И когато пуснем чешмата, нека не приемаме за даденост, че водата е чиста и безопасна. Тук става дума за равенство и социална справедливост. Парламента трябва да продължава да настоява за всеобщо право за безопасна вода, но този доклад е важна стъпка напред в това отношение. И когато през следващите месеци и години хората си кажат какво прави Европейския съюз, каква е полза от Европейския съюз, ами ето това е. Кога, независимо дали си в Лондон, Париж, Берлин или Брюксел, знаеш, че когато пуснеш крана, може да си сигурен в качеството на водата, която тече от него. Благодаря. Минута и половина, господин Ходж. Благодаря ви, госпожо председател. Водата е много важна за човешкото тяло. Също така водата е важен ресурс, който е важен и за нас и за бъдните поколения. За съжаление, водата е ограничен ресурс, за това трябва добре да управляваме водните ресурси и да се стремим към спестяване на водата. поне 250 милиона кубически метра вода се губят в големите градове чрез течове. Можем също така да съветим 900 литра вода на домакинство всяка година, защото тези средства се губят, ако хората не затварят достатъчно добре водопроводните кранове в домовете си. Смятам, че трябва да има по стриктни стандарти за съдържание на олово, микрочастици от пластмас и други вредни вещества във водата. Много е важно чрез законодателството да се предвидят и разяснителни кампании. Можем да спестим над 600 милиона евро, ако действаме правилно. Това ще намали също така и емисиите парникови газове. Качеството на водата трябва да се контролира последователно. Трябва да имаме висококачествена вода и трябва да има също така възможност за достъп безплатно до вода на обществени места и в ресторантите и кафетата. И трябва да ограничим също така потреблението на бутилирана вода. Водата означава живот. И също така, често, когато изследваме космоса, търсим вода. Това също посочва колко е важна водата. Ще ви помоля да отчитате, че съм по-гъвкава, но да не прекалявате с това. Госпожо председател, скъпи колеги, комисията е, излезе с това предложение като реакция на първата успешна бюргерска гражданска инициатива право на вода. Моята партия, Свободните е, избиратели, всъщност защитава гражданите. На мен е, особено се радвам, че е, взимаме на сериозно исканията на гражданите и реагираме своевременно. Като парламент ние трябва да свършим работата си. Въпреки технически и политически осложнения, още през октомври ние предложихме своя доклад бяхме готови за преговори с съвета в е, три, триалог. Съветът е, обаче, за съжаление, е, отдели толкова време на този дебат, че всъщност директивата не можа да излезе, излезе на време, което е наистина фатално. Утре трябва на първо четене да гласуваме и е, гражданите е, очакват от нас е, не само празни думи, но и действия. Е, в нашия доклад ние правим и добри предложения. Аз съм горда с това, че предлагаме решение е, за микропласт пластичните, пластмасовите частички в питайната вода в бъдеще. По този начин вдъхваме доверие в качеството на водите. Или предложението с новата оценка на риска, която няма да натоварва съществуващите структури и по-специално общинските водоснабдяване. Мисля, че това е важно за преговорите е, в следващия парламент. Благодаря на докладчика за доброто са взаимодействие с докладчите в Сянка. Питейната вода е най-силно контролираното е, хранителен продукт, така че би трябвало да оказваме натиск за нейното качество. Благодаря две, за две минути, господин Явор. Благодаря, госпожо председател. Здравос... Безопасната питейна вода е основно човешко право и всеки европейски гражданин трябва да има право до право на достъп до нея. Ето за това беше и инициативата Право на вода. Това беше първата европейска гражданска инициатива, която постигна успех, която казва това, което искаше да каже на Европейския съюз. И на тази основа комисията внесе предложение, което се надявам парламентът утре да подкрепи на първо четене. Независимо от това, има много граждани в Европейския съюз, които нямат достъп до достатъчно добра питейна вода, било защото са от малцинствата, защото са изключени, маргинализирани и следователно нямат достъп до висококачествена питейна вода. Правителството на Унгария, например, не е в състояние да осигури унези е, тръби, които да е, осигуряват е, вода, която да е безопасна и чиста. И всичко това е независимо от милионите изразходвани Европейския съюз, за да подпомогне на, унези, на всички страни да осигурят всеобщ достъп. Ресурсите, за съжаление, не се използват ефективно. За съжаление, средствата се отклоняват за корупция и не се използват за осигуряване на висококачествена питейна вода. Но висококачествената питейна вода е свързана не само с здравето и сигурността, както вече казахме. Ако искаме европейските граждани да вярват, да имат доверие в качеството на питейната вода от крановете, ще се ограничи консумацията на бутилираната вода. Предложението трябва да получи подкрепа. Утре, за съжаление, съветът не свърши онази работа, която трябваше да свърши и всички членове на съвета трябва да положат всички необходими условия, е, всички необходими усилия, така че всички граждани да имат достъп до висококачествена питайна вода. Благодаря, госпожа Бойлан, за минута и половина. Благодаря. Колеги от нас, е, от от нас, е, които работиха за инициативата право на вода в продължение на години бяха разочаровани, че комисията избра този инструмент. Няма някаква среда, когато става дума за човешките права и правото на човека да има достъп до вода е прекалено важно, за да може да се задоволим с този посредствен резултат. Нашата петиция право на вода беше подкрепено от почти 2 милиона граждани. Ние не можем да подкрепим този доклад, защото по този начин ще подкрепим едни твърде хлабави и незадължителни де-факто задължения трябва да се разгледа сериозния проблем с бедност, що се отнася до достъпа до вода. От това страдат 2 милиона души в Европейския съюз. Виждаме, че нашият отговор към гражданите е нещо, което не отговаря на това, което се предлага. А това, което се предлага, просто загърва всички социо-економически права. Тути. Благодаря. Добър вечер на всички. Госпожо Бойлан, а, има въпрос с синя карта към вас. А, приемате ли? Господин Рубик а, иска да попита. Разбира се, важно е да се предоставя безплатно вода на публични места, това е общо благо, разбира се, от само себе си. Този подход е, трябва да следваме, но тук става дума и за съответната инфраструктура, е, чрез която ще се предостави тази вода. И за тази инфраструктура трябва да се плаща. Смятате ли, че е добре в бъдеще тази, е, тази инфраструктура да се осигурява чрез публични търгове, за да може да се постигнат разумни цени за потребителите? Отговор, госпожо Бойван. Не. С изключение на това, че инфраструктурата за водата е в правомощ на държавите членки. В Ирландия имаме добър пример имаме нулева бедност за водата, защото за водата се плаща чрез общо данъчно облагане, вместо да бъдат наказвани онези граждани, които не могат да си позволят достъп до вода. Не, не искаме да има търгове за обществени поръчки. Госпожа Еви за две минути. Благодаря, господин председател в Италия. И водата е център в, на политическия дебат благодарение на движение 5 е, звезди. Европа не е на висотата на очакванията на гражданите за качеството на питайната вода. В е, в съвета не се бавят за директивата, а, а първо Ние трябваше да гласуваме този текст още октомври. Целта ни беше да направим предложение за следващия мандат. Колегите в тази зала, много от колегите всъщност не гледат на водата като на всеобщо а, право. Как... Но, колеги, вие носите отговорността да а, направите така, че да се снижи прага на химикалите. Срамно е това, че бяха включени а, опасни. А, граници за вредни вещества. Ясно е, че реалността е съвсем различна и никоя от токсичните вещества се казва, че не, се, не, не съществува във вода, защото е още по-малко в кръвта на децата. Само, че италианските граждани очакват да се провеждат, да се проведат прецизни анализи и да се направи всичко възможно да се осигури високо качество на питейната вода. Благодаря, господин Любретон, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Питейната вода е, е нещо е, наистина много е, ценно аз започнах своята кариера преди 35 години в университета, именно работейки по тази тема. В, от тогава започнах работата си с тази тема и ще приключа мандата си като европейски депутат с нея. Подписката за достъп до вода бе подписана от 8 милиона граждани, но тук трябва да се спазва принципа на судяност. Регулирането на водата е компетентност на държавите членки, не Съюза. Ако а, някой замърсява питейната вода, той трябва да действа а, и а, е, да действа заедно с а, организациите, здравите организации, световните здравни организации, а не Брюксел. Е, държавите членки е, могат да го направят без е, наместа на Съюза. Да не се заблуждаваме. Комисията се опитва да, инструм... да, да отново да си присвои нови правомощия. Европа на, град, на нациите трябва да се противопостави на тези маневри, за да гарантира суверенитета на държавите. Госпожа Юз, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Мисля си, че комисията и завърши преглед на действащото законодателство в сферата на водните ресурси и това е подходящо, защото е необходимо да се актуализира това законодателство и са определени четири основни аспекта. Параметрите, информирането, материалите, които са в контакт с водата. Също така трябва да се подчертае, че държавите членки съпазват много успешно изискването на Европейския съюз. И важно да продължим да вървим напред и да изпреварваме проблемите, вместо да реагираме на тях. Подобряват се технологиите, дейността на лабораториите, инсталацията – и също така стандартите за опазване на околната среда. Всичко това може да подобри тази проектодирективата. Европейския парламент допринася за подобряването на тази директива, подобряване на условията за достъп до вода, възможности за по-добър достъп до водата – е, също така отчитане на промените в климата от гледна точка на рационалното използване на ресурсите. И също така се предлагат решения, свързани с потреблението на бутилирана вода. Обмисля се възможността малките доставчици на е, услуги в областта на водите да могат е, да бъдат подпомогнати. Смятам, че е важно да съчетаят новите задължения, проистичащи от директивата с принципа на възстановяване на разходите. Съжалявам това, че съветът не успя да позволи да се постигне съгласие по време на този мандат. Благодаря, госпожа Готеван, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Всички имат правото да пият вода и тази вода трябва да бъде безопасна и чиста. Това въжи и за всички, независимо от това дали имаш дом, дали нямаш такъв, да, независимо от това дали принадлежиш към мълцинство или мнозинство, дали си в гъсто населен регион или в рядко населен такъв. За съжаление, е, има много хора в Европа, които няма достъп до чиста питайна вода. Това е неприемливо. Водата, която пием, трябва да е безопасна в нея. Не може да има опасни химинали. Те вредят на здравето ни. Трябва да има стандарти, трябва да се приемат гранични стойности и здравето на хората трябва да е в центъра на внимание. Например, веществата, смущаващи ендокринната система. Това са вещества, които водят до диабет, други опасни болести и проблеми с стерилността. Е, ето защо Европа и всички останали трябва да направят всичко възможно, за да не се допускат опасни вещества в питейната вода парламентът има ясен мандат и ясна преговорна позиция в тази област. Много държави членки биха искали правилата да бъдат по-малко строги. Затова ние трябва да отстояваме категорично правото на чиста безопасна вода. Но в хода на преговорите ние трябва да обърнем внимание на ситуацията в различните държави членки. Разбира се, че има географски различия и затова позицията на парламента трябва да предостави известна гъвкавост на държавите членки, така че да се е, намерят е, да се намират всеки път най-добрите решения. Чистата вода е нещо, на което всички ние имаме право. Е, господин Скрипек има думата. Благодаря, господин председател. Статистиката сочи, че потреблението на води е 6 пъти повече от е, колкото е било преди 100 години. и е, този процент непрекъснато нараства. Очаква се до 2050 година 3,5 е, милиарда хора да е, ще страдат от безводие. В бедните страни има водни резервуари, които са, подпомагат разпространението на бактерии, Държавите, комисията е, твърди, че държавите членки не е, действат за да защитат е, економически интереси на компаниите, не отчитат екологичните фактори от измененията в климата се отразяват на условията на живот и голяма причина за миграциите са сушите, така че трябва да действаме. Миранда. Благодаря, госпож... господин председател. Питейната вода и хигиените условия на живот са човешко право. Водата е обществено благо. Това не е нещо, което трябва да бъде предмет на търгуване. И трябва да изхождаме това. Това е признато от ОНЕ и от такива държави като Боливия. Водата е човешко право. Трябва да гарантираме това, че има достъп до питената вода за всички, че има необходимата инфраструктура, защото не винаги инфраструктурата е подходяща. Водата трябва да бъде изключена от обхвата на либералната економика. Става дума за социална справедливост. Всички трябва да имат достъп до вода навсякъде в Европа. Смятам, че този доклад противоречи на идеята на комисията за свободен и безплатен достъп до водата. Необходимо е да се гарантира свободен достъп до вода и това се прави в Испания и в други държави. Радвам се, че повечето граждани поддържат тази идея. Чистата вода е важна и тя е важна за всички живи същества, включително и за хората. В моята страна, страната на хиляда реки, водата е много скъпо струваща и достъпът до водата и информация за качеството не винаги е възможен. Вотеремо контро и report d'antenne e Този доклад е всъщност теста, теста, който говори за това дали съветът има желание да предприеме нещо. Целта е ясна. По инициатива, по гражданска инициатива право на вода, комисията отправи предложение достъпа до вода трябва да е всеобщо право, право за всички, без да се търси печалба. Докладът не е приел достатъчни параметри за избягване на вредни химически вещества. Аз ще гласувам против. Аз го дължа на огромния брой италианци, които гласуваха и на тези граждани, които се подписаха под инициативата Право на вода. Госпожа Дорнано. Благодаря за е, в, замърсителите са навсякъде, в реките, е, в, в е, крановете. Това са молекули, това са вещества, които засягат хормоналната система и пречат и увреждат репродуктивните функции на организма. Цифрите са ужасяващи. Е, тези замърсители е, са е, остатъци от пестициди. Това е и мисля, че борбата с подобно замърсяване трябва да се води на международно равнище много по-ефективно, отколкото на национално. Е, позицията в този доклад е, е, изисква свеждане до минимум на риска възоснова на научни данни. Извинявайте, здравето на французите не подлежи на преговори. Две минути за колегата Мандал. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Факт е, че 200 милиони, 2 е, милиона граждани в Европейския съюз е, нямат достъп до чиста питейна вода. Сред тях има деца, възрастни хора. Аз съм съгласен с целта всички хора да имат достъп до чиста вода в Европа по този начин тя ще вземе особено място в света и ще бъде първия континент, където всички имат достъп до чиста вода. Но това, което се предлага от комисията, въпреки всички подобрения, които направихме тук, съответната те комисии в пленарна зала, е, води до свръхрегулиране и ненужна бюрокрация. Е, там, е, където и сега водата е чиста. По този начин не се постига целта, само се увеличават разходите за потребителите на вода вода, за доставчиците на вода, така че целта остава вярна, но темата ще остане на дневен ред и в следващия мандат, за да бъдем, да постигнем всъщност, за да могат всички да имат достъп до чиста вода. Но абсурдни параметри, които не се предлагат от СЗО, всъщност ще доведат, е, е, е, ще осложнят нещата. Нямаме нужда от това. Ето защо аз гласувам, ще гласувам също този доклад, но ще продължа да работя за вярно поставените цели, защото действително всички имаме нужда от чиста вода, която все още нямаме и имаме право да я получим в бъдеще. Цофоли минута и 30. Благодаря. От нас призовани сме да дадем своя глас за правото на питайна вода. Комисията реши да го актуализира след 20 години, за да отговори по-добре на новите предизвикателства, свързани с климатичните е, изменения и да се избегне разхищението на вода Европейските граждани, по-точно над 2 милиона, предприеха една инициатива за гарантиране на всички на правото на чиста и безопасна питейна вода. Това е право, което трябва да се гарантира ние държим на прозрачност и по-лесен достъп за потребителите до точна и ясна информация за водата, която тече от крановете. И що се отнася до прозрачността, в Италия имаше сериозно замърсяване в региона Венето. Та засегна половина милион души. Веществата, които попаднаха там, бяха стотици пъти над допустимите граници. Въведоха се граници, но тези граници не са достатъчно стрикти. Стойностите трябва да са близко до нулата, както настояват гражданите на, ЕФ, на Венето. А ЕФСА на Мали също така праговете на дневната доза в съвета трябва да вземат окончателно решение и да приемат решение за, свеж... за намаляване на границите до нула. Достъпа до качествена вода е постижение, което за съжаление ние приемаме за даденост. Тази е, сфера трябва да бъде е, регламентирана и адаптирана към променените обстоятелства. Аз съм от страна, където има изоставени е, водни е, ресурси. Е, и аз е, искам да похваля доклада за това, че се е, е спазен е, списък, принципа на субсидиарност и минимални изисквания за качество с държавите членки. Приветствам доклада и това, което предлага той. Госпожа Родригес. Благодаря. Господин председател, водата е необходима за човешко човешкото здраве. За това трябва да се противопоставяме на приватизацията и замърсяването. До сега не е направено достатъчно в Галиция, моята страна. В Галиция водата се замърсява чрез добива на полезни изкопаеми и засаждане на евкалиптови дървета – така че замърсената вода също така се излива в реките и моретата. Загрижени сме също така от това, че течните промишлени отпадъци и други течни замърсители попадат в полята и много често тези замърсяващи дейности се финансират с пари от Европейския съюз. Благодаря, господин Гамбус. Благодаря, господин председател. Дебатът за директивата за качеството на питейната вода е нещо много важно и за това има сериозни основания. Първо, това е единствената гражданска инициатива, която успя да събере почти 2 милиона подписа. Достъпа до водата и устойчивото и управление, както и достъпа до хигиенни условия са част от устойчивото развитие. И Евростат посочва, че все още 2 милиона европейци имат проблеми с достъпа до вода. Освен това става дума за човешко право, защото става дума за основна обществена услуга. Трябва да одобрим тази директива, защото така ще постигнем и една от целите, свързани с доброто управление – на отпадъците, защото подобряването на качеството на водопроводната вода може да намали с над 20% потреблението на бутилирана вода, т.е. да се намали производството и потреблението на пластмаси. Необходимо е също така да се гарантира достъп до вода на всички, включително на уязвимите групи. Необходимо е също така да се подобрят системите за електронно предоставяне на информация. Председателят Юнкер каза в своето обращение за състоянието на Европа. Той каза, че гражданите на Европа заслужават Европа, която защитава тяхното качество на живота. И искам да поздравя колегата Дантен за прекрасно свършената работа. Обаче, много е срамно, че въпреки всичките усилия на комисията и парламента, държавите членки не сметнаха за свой приоритет тази директива и решиха да отложат преговорите за следващия мандат. Много ви благодаря, господин председател, господин комисар. 30. Господин Зориню, минута и половина. Благодаря, господин председател. Директивата за водата е в сила от повече от 20 години и в повече от 99 процента от местата в Европа водата е с добро качество. Инициативата, инициативът, гражданската инициатива Право на вода получи повече от 2 милиона подписа. Ето защо е необходимо да направим така, че да има достъп до питейна вода на обществени места и да се използват най-модерните научни параметри. Съжалявам, че не всички цели е, са намерили своето място. Трябва обаче да е, се намалят е, границите за ловото, да има за, микрочастици и преминаването към кръгова економика на чиято основа ще можем да намалим използването на пластмасови бутилки. Можеше да си поставим и по-високи цели по отношение на достъпа до водата и микропластмасите. Не, не сме на висотата на амбициите на гражданите, но все пак е, са положени усилия. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това предложение има за цел да адаптира към новите условия директивата за питейната вода. И е много навременно е това предложение. Идеята е да се е, огледат е, разходите, преки и косвени разходи, без да се е, това да застрашава или по, по някакъв начин безопасността на ударението върху приватизацията, не върху публичните услуги е нещо обаче, което застрашава е, достъпа до безплатни питейна вода и е, пренебрегва препоръките на СЗО. Трябва ни много по- е, вече настойчивост по отношение на водоводните дружества. които не гарантират, не осигуряват необходимите е, качества на водата. Благодаря. Радвам се, че можем днес да обсъждаме качеството на водата, използвана от нашите граждани. В съответствие с последното съобщение на Европейската агенция за околната среда, едва е малка част от водата в реките в Европа отговарят на стандартите на рамковата директива за водите. В бъдеще трябва да се гарантира качествена вода. Сегашната директива е в сила вече от 20 години и изисква сериозно преразглеждане. За това приветствам дейността на докладчика Комисията по околна среда да бъдат променени стандартите за питейна вода в съответствие с най-новите научни изследвания и да се отчете промяната в климата. Искам да подчертая колко беше важна първата инициатива на гражданите, каквато беше инициативата право на вода. 2 милиона граждани посочиха, че водата е един минимален, задължителен за спазване стандарт, на качество по-скоро. Този ресурс трябва да се разглежда като обществено благо и да се управлява и потребява разумно. Също така подкрепям комисията в нейния стремеж да се опазва по-добре здравето на гражданите и съжалявам, че съветът отложи преговори за следващия мандат. Надявам се, че през следващия мандат ще можем да постигнем успех. Госпожа Петикайна за две минути. Благодаря. Този доклад е стъпка към осигуряването